Good morning. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. We will, we will be... И така, след минутка започваме, така че ще ви помоля да вземете местата си. Добър ден отново. Добре дошли на втория ден на нашия семинар за справедлив дял в Европа, създаването на обща система за обежищата. Ще започна с няколко съобщения – за да мога наистина да знам, че съм свършила и тази задача. На първо място, за тези от вас, които използват а, а, бежичната интернет мрежа, има нов а, интернет код за достъп. Те се сменят всеки ден в парламента. Ще намерите паролата на няколко места в залата. Виждам, че има и в дъното на залата до списъците за подпис и там можете да впишете и името си след като влезете или на път на излизане от залата. Те са от дясната страна, точно пред празните кабини. И така, в обобщение на това, което свършихме вчера. Започнахме с нашата програма и Имаше обмен на мнения а, с участието на а, евродепутата Сесилия Викстрем, която е докладчик по досието за създаването на нова обща система за обежищата. След това имаше обмен на мнения с докладчиците в Сянка в Европейския парламент. След това чухме Софи Магенис от Върховния комисариат за беженците към ООН и след това проведохме сесия с въпроси и отговори с Димитрис Авромополус, еврокомисарят. Припомням ви, че има и устен превод, така че когато се изказвате, можете да го направите на е, родните си езици. Езиковия режим е следния. Английски, френски, немски, италиански, гръцки, испански, български и днес имаме и превод на унгарски. И така едно кратко съобщение по отношение на графика за днес. Започваме сега с основния ни оратор. И тъй като председателят на парламента ще дойде в 11.15, не в 11.30, ще настъпят леки промени, така че ще изпълняваме изтеглим всичко с 15 минути по-рано. Ще отпадне кафе паузата, но можете да си вземете кафе на, мал... на, на място, но няма да имаме изрична отделна кафе пауза. В 10.30 директно продължаваме с втория панел и след това в 11.15 до 11.45 ще чуем председателя на Европейския парламент. Ако нямаме достатъчно време за нашите гости, ще продължим с техните изказвания, след като изслушаме председателя на Европейския парламент. Ще импровизираме с две думи. Така че наистина ще ви помоля, когато задавате въпроси, да се представите име, медията, която представлявате и ще ви помоля да говорите ясно и бавно. И така, без да се бавим повече, започваме с програмата за днешния ден. Господин Данием Карем, който е кмет на Гранд Сент, това е град, който е на Северно море във Франция, на Ламанша във Франция, и така, в контекста на днешната тема за обежищата и миграцията, можете да си представите каква е целта на това изказване. Градът е с 21 000 жители. И този град наистина се, изправ... се изправя пред редица ситуации през годините. Господин Карем е кмет на града от 2001 година, така че вече 16 години заема този пост и е преживял доста неща. И така, сега ще му дам думата, за да може да сподели с нас опита си и да изложи позицията си. Благодаря ви. Благодаря, благодаря и за поканата ви. Е, добър ден на всички. Ще ви разкажа, малко за това какво преживяхме с беженците в моята е, е, община. Знаете, това, вете, както чухте, близо до Данкърк, е, на няколко метра от е, е, Кале се намира нашето градче, срещу е, Ламанша. Е, имаме е, е, в момента от е, 960 година бяха много по-малко жителите на града, сега са 21 хиляди. Бях е, и е, това е едно увеличение, което се дължи и на е, при дошлите вълната от е, беженци. Сарон Митмитал също е, има предприятие наблизо, което също допринесе за увеличаване на е, броя на гражданите. Имаме а, е, наистина а, е, хора от а, е, Северна Африка, Алжир, Марокко, просто защото имаме нужда от работна ръка а, и а, а, намираме се в индустриална криза в момента. 24% е безработицата в града в момента голям брой от тях са под 33% са под границата на бедността. Давам ви тези цифри, за да ви кажа, че всъщност да си дадете сметка за това, че става дума за една бедна община с население, което се сблъска с много социални проблеми и в крайна сметка би трябвало е, всъщност да се направи нещо, за да е, е, се подобри положението на населението в общината ни и да не говорим и за притока на хора. Имаме една бензиностанция на пътя в нашото граче, което, която е на пътя за Кале. Това е един център, в който пристигат, спират и понякога нощуват камиони, тирове 20 час, 24 часа в денонощието. Това са хора, които би трябвало да нощуват там, да се изхранват. Имахме, да не говорим, че последните няколко години имахме тежки зими и това естествено се отрази много зле на хората, които трябваше да нощуват, но открито трябваше да се осигури някакъв вид палатки с отопление. Е, е, това допълнително натовари е, моята община когато инсталирах тези временни сгради с отопление преди няколко години, е, започнаха да прииждат е, хора, е, още по-голями бройки, което пък създаде проблем със сигурността това е, е, е този контейнер, е, така би го нарекал, отопляем, бе инсталиран на място, е, където всъщност е, извън обсега на, на държавата, е, това беше чисто наш проблем, е, лекари без граница е, се намесиха веднага всички тези години. Те работят е, там за изграждането на химически туалетни за снабдяване, водоснабдяване на този център. Организираха тези доброволни работници организираха и посещения в е, различни е, гимназии, училища, където е, беженците можеха да се изкъпят, където има душове. Така работихме до 2008, от 2008 до 2015 година. Е, по този начин. През лятото на 15 година, като в цяла Европа, е, старахме свидетели една масилна вълна, е, мощна вълна на беженци към Европа и 190 този приток на хора, разбира се, беше повод за тревога в местните граждани, които казаха какво трябва да направи е, правителството за е, да облегчи е, положението. Е, поставих въпроса в, е, пред Централното правителство, но помислих, не получих е, отговор. Нещата продължиха така и се задълбочиха 2015 2016 Бердар Къзнев на 30 септември 2015 година, тогава той беше, беше министър на вътрешните работи, той дойде с делегация да посети града е, той наистина е, констатира на място този приток на хора и е, недостатъчните условия за живот. Ние не можем да им предоставим нито достатъчно туалетни, душове, започнаха дъждове и наистина мястото, на което бяха настанени тези хора, беше едно поле, разкалено от дъждовете. Там живееха стотици жени и деца е, просто ни беше срам е, от е, това, което се случваше там. след това няколко пъти писах на министъра, три пъти всъщност, не получих отговор. След това Еммануел Вайс, който беше мини... премьер в момента. Обадих се и на президента на републиката. получих едно чисто формално официално писмо от кабинета му през октомври а, 2500 души а, е, бяха а, е, пристигнали, а, е, нямахме никакви финанси. Министър каза, че ще ни прати допълнителни сили за сигурност. но това не е, беше отговор на проблема. Е, пресите не помагат. На 13 ноември, след нападенията в Париж, е, трябваше да се съсредоточат всички сили в Париж. Е, от нас също е, бяха изпратени хора. И до днес е, никога не съм бил свидетел е, на престъпления в е, града, причинени и предизвикани от е, или извършени от беженци. Говори се много, че положението се е влушило със сигурността от както нахлуха беженци, но наистина за тези две години, откакто имаме такива, такъв брой пришелци, не е имало някакво престъпно деяние. Разговарях с лекари без граници. За, споделих с тях идеята да се построи един истински лагер, така че хората да имат достъп до душове, водоснабдяване. Решихме да построим такъв лагер за 2500 души. През декември 15 година проектирахме този е, лагер с е, е, съответни къщички, палатки за тази бройка хора. лекари без граници проектираха този град с 5 хиляди е, жилища, е, за да могат семействата да са заедно. Това бяха хора, които бяха преживели много е, психологически травми и не искахме допълнително да ги натоварваме. Имахме конференция на 20 декември 15, 22 декември в 10 часа получих обаждане от префекта, министра на вътрешните работи се обадил при телефона. който ни каза, преди да разкриете този е, лагер, трябва да поговорим. Е, Аз е, казах, ще е доста трудно, ще трябва да отложа пресконференцията, но за да мога да проведа този разговор с министра на вътрешните работи. Проведахме една кратка среща с, на място. Показах им плана на града. Казах им, че става дума за 2500 беженци, които трябва да бъдат настанени при някакви прилични човешки условия, каквито и да са, това са хора все пак и трябва да бъдат третирани като такива и терена, който беше избран, беше между е, една железопътна линия и една магистрала, но не беше най-доброто, но с това разполагахме. Работих с различни асоциации, за да сме е, сигурни, че това ще е приемливо за беженците тъй като хората доброволно е, преминаха, се преместиха от е, стария е, първоначалния лагер към новия. По време на строителството е, ние продължавахме да е, е, така, водехме беженците в този настроежа да им покажем къде ще живеят. Когато в разговора с министра аз изтъкнах различни доводи, той ми спомена закони и правила за настаняване на хора, различни норми за безопасност и хигиена т.е. трябваше да се помогне на хора, които преминаваха е, или оставаха за по-дълго. Трябваше наистина да се съобразим с всички е, закони и актове в е, Франция. Е, трябваше да съда да определи е, по важност е, как са подредени задачите ни. Е, но до е, края на 15-та година всъщност нищо не беше предоставено в е, така наречената джунгла Кале. Не се събираше е, хъб, буклука и е, аз опасявах, че ще ме изправят пред е, административен съд за това, че не съм направил нищо за беженците. Е, заедно Имаше оплаквания от хората, че е, този лагер ще е твърде бързо до е, железопътната линия или е, е, магистралата. Това ще забави влаковете, ще е, блокира е, цялата економика е, в района изникнаха страшно много проблеми. Всъщност опитваха се по всякакъв начин да ми попречат да изграда този лагер. Намирахме отговори и решения за всеки въпрос. Така че от края на декември до 10 януари работихме с държавните служби, с полицията, с пожарните, с пътната полиция и ЖП администрацията и накрая през януари получих писмо, че все още префекта не е съгласен с изграждане на, на, на този лагер, защото това ще насърчи хората да продължат да идват, но аз. Е, е, но каза, че окей, няма да ме спре да изгледа този лагер. Все пак е, е това беше начин да ми се каже, прави каквото щеш, е, твоя отговорност е. И така, изградихме лагеря с една централна улица, изградихме туалети, е, лекари без граница започнаха да, да е, изграждат е, палатките. Е, трябваше да, да е, Вятъра обаче е, вдигна много от тях е, при една буря, така че трябваше да се изградят дървени е, е, бунгала. Е, 84 такива изградихме на място, 384 една ферма наблизо, така се съгласих да, да настани а, медицинския център, в който а, лекари без граница, Червения кръст и други а, осигуриха медицинско обслужване. А, започнахме да, на 7 март да преместваме първите а, беженци а, а, в. А, des е, започнахме, е, преместихме по-голямата е, част от хората, но в един момент ни се каза, че не сме спазили изисканите за сигурност или урбанистичните изисквания, т.е. тези дървени бунгала са уязвими за пожари, така че трябваше на всяка кабинка, на, на, всяка, на всяко бунгало да инсталираме сигнализация срещу пожар. Това забави преместването на хората. Е, аз е, разговарях, е, отидах и разговарях с полицайите, които спираха прижащите автобуси или заминав... тръгващи от лагера. Те ми изтъкнаха някакви правни аргументи. Това също забави преместването на хората с автобусите от единия лагер на другия с няколко дни Е, е, идеята беше да се е, предотврати и да се променят условията на живот, особено децата, които живе, играеха в ужасни условия. Едновременно знаехме, че има и контрабандисти, но не е, лагерите създаваха условия за това, а просто е, огражденията, телените мрежи около е, тях. Е, е, И е, не съм съгласен с това, че лагерите всъщност привличат е, повече беженци. хората започнаха, с, с, които идваха при нас, бяха хора, които са бягали от различни режими и диктатури, от проблеми и трудности. Сега няма да категоризирам хората, които постъпваха в тези лагери, без 1300 вместо да преместим 2500, успяхме да преместим 1300. Е, 1200 просто избягаха, потърсиха по-добри условия, е, преместиха се е, към Англия, Холандия или Белгия. С 1300 започна лагера, трудно беше в началото, нямахме опит е, с управлението на подобни е, беженски лагери. Решихме да няма е, гранични пунктове или е, пунктове за проверка или е, е, някакъв затвор за свободен режим, нещата е, сработиха добре до август, когато е, междувременно нали, ние се грижихме за хората. Е, появи се обаче проблем с е, краста и други е, кожни болести, които отдавна са изчезнали във Франция и тези няколко месеца, в които е, всъщност е, заживяха те в този лагер, успяхме да е, избегнем, да е, предотвратим тези е, болести. В, е, а през август обаче имаше 700, значи бройката от 1300 а, е, е, бе сведена до 700, което означава, че лагерът не, не, не привличаше хора, значи някои от тях бяха избягали е, към Великобритания, други не искаха да подават още молба за убежище във Франция, предвид е, това, което видяха е, тези ужасни условия, калните поле, на което бяха настанени след като се подриха условията в лагера, се така увеличи броя на молбите. 700 души от нашия лагер се преместиха другаде е, и там поискаха обежище. От август нататък е, всъщност до октомври 700 души е, бяха останали в лагере и френското правителство поиска лагера в Кале да бъде разтурен. Хората се е, е, раз, доста се изплашиха, започнаха да напускат така наречената джунгла. До края на годината е, е, също се оказа, че не е, те дойдоха към нас, увеличиха, увеличи се бройката. Не, че е бил толкова привлекателен лагер, но просто нямаха къде другаде да отидат. Ето защо аз така бях за това да се, съм за това да се отворят повече приемни центрове във Франция. Преди имахме един, няколко, сега имаме 500 в цяла Франция. И Доста пътувам, разказвам им за нашия лагер, за това как сме го построили, разговарям с други кметове и най-общо всички кметове казват Окей, okay, населението няма нищо против, независимо от така политическа тенденция, ляво или дясно, с изключение на крайно десните, хората казват, че нямат нищо против. сега ние е, премьер на Франция тогава е, беше кмет и той настани 300, 3500 е, сирийски семейства в своя град. 6000 доброволни работници, 50 сдружения участват когато започнаха да прииждат през август тези беженци, сутринта, да кажем, се настаняваха, вече до вечерта бяха намерили начин да поставят ключалки на вратите си аз е, е, обаче, е, опасявайки се от кражби и контрабандисти, аз реших, че това е неприемливо положение, защото след контрабандата на оръжие и наркотици, е, контрабандата на хора е най-така е, разпространената е, индустрия, така да се наче. През март 2017, между март и април 2017 смяхме да прихванем 303 контрабандисти каналджи към лагера. Арестувахме ги наложени им бяха е, тежки присъди. Имаше кюрди е, от Сирия, Иран и Ирак е, в лагера. В даден момент нямаше от африканския рок, от Судан или Еритрея в нашия лагер. Нямахме и хора от Афганистан – те е, започнаха да идват след ноември и декември. Това доведе до известни напрежения. Аз е, не си давах сметка как трудно съжителствуват тези общности, кюрди и афгани. Uh но явно такова е било положението и в други лагери. Опитахме се да настаним децата от лагера в местните училища, в начални и е, училища и в е, гимназии. Е, други бяха изпратени в е, Дюнкърк, в е, университета. Е, нещата подръгнаха. Аз е, всеки месец а, е, така съобщавах на местното население а, какво става, защо тези хора, защо на тези хора се налага да бягат от а, своите страни, а, какво налага настаняването им там. А, Всъщност е, милион и половина средства бяха инвестирани в е, този проект. 2,5 е, милиона дойдоха от Лекари без граница. Трябваше да инвестираме наистина тези средства, за да запазим достоинството на тези хора. На 13 май министра на жилищното настаняване и на вътрешните работи подписаха спогодба вече не можехме да разчитаме само на доброволци за управление на лагеря, трябваха ни е, платени, трябваше ни платен персонал за осигуряване на сигурността, за е, събиране на отпадъците, за почистване. 5 милиона ще да са оперативните разходи годишно и е, Централното правителство се съгласи да поеме тези разходи. Продължихме да работим до декември миналата година, когато дойде нова вълна беженци. Е, 200-300 души обаче междувременно бяха заминали, тъй като в Париж също бе отворен, открит лагер и е, беше казано, че тези бежанци ще бъдат е, е задържани там 5 до 10 дни, след което ще бъдат настанени. Така че нещата потръгнаха. След това за, започна да при увеличаване на бройката. Е, това доведе до значително напрежение между двете групи, за които е, споменах преди. Е, това доведе до е, сблъсъци, е, избухна пожар, който е, изгори изцяло лагера. Това беше е, една е, престрелка или по-скоро е, сблъсък между контрабандисти от Афганистан и кюрски такива. Това беше страхотен удар и за доброволците и всички, които работеха за тези лагери, за училищата, с които работехме. Аз посетих е, е, училищ, някои от тези училища да им благодаря за това, че са е, приели тези деца и някои от тях се разплакаха е, опита, който бяха имали е, с тези деца, солидарността с другите е, родителите на местните деца беше за тях огромно по, по, постижение. Те бяха горди с това, че бяха преодолели всички тези е, трудности всичко това беше ново за е, всички тези хора. Всеки, който работеше е, по някакъв начин с лагера, е, промени мисленето си в положителна посока. Много хора междувременно посетаваха Европейския парламент, Европейската комисия, френски депутати от Сената, от е, Националното събрание, е, местни заветници е, обменяха опит. Имахме побратимяване с полски град и наистина всички всички, които се допряха до, до, е, до този лагер и научиха за това, което бяхме направили, просто е, промениха мисленето си. Дори министра на вътрешните работи е, след посещение промени отношението си. И аз тогава си казах, да, наистина можем да постигнем нещо, не можем да, да оправим, да, да предотвратим е, е, цялата, да решим проблемите на света наистина, но, но е, все пак имаме известна възможност, имаме известни възможности, не е достатъчно, но аз нас ще продължа да настоявам пред Централното правителство да увеличи капацитета на приемните центрове. И ако не получа отговор от правителството, ще продължа да, да, да, да го правя, защото сега е летния период. Може би ще спре притока от Африка и другаде, но това не решава проблема. Риска е огромен. Тези хора се насочват към Средиземно море е, е, те е, предотвратяват, е, преодоляват много повече е, препятствия, рискуват живота си, плащат пари, защото кризата, миграционната криза и криза на приема, поне от гледна точка на Франция. Няколко Това са данни, които исках да ви е, представя тази сутрин. Когато говорих с населението, те проявяват разбиране. Е, на първия тур на е, президентските избори ние бяхме единствената е, е, община между Дюнкърк и Лил, която не, е, в която е, Националния фронт не е, водеше просто защото бяхме е, провели една обяснителна кампания сред населението е, и е, бяхме без излишна гордост, бяхме обяснили какво направихме за тези хора всичко това се отрази добре и на търговията в града. Предприятията бяха доволни от това. centres d'accueil en France, eh ben ça marche, ça fonctionne. Центровете, приемните центрове в Франция функционират и мисля, че трябва да продължат да се увеличават, за да приемаме бежанците. Като паралелно с това трябва да се борим с мрежите от трафиканти. Мисля, че това е много важно. имиграцията обикновено се случва между съседни страни, не толкова към Европа. Европа обаче не е първата а, цел, но въпреки това пристигат много иммигранти и ние трябва да поемем нашата отговорност, за да предоставим най-добри условия за тези хора. Много благодаря, господин Карем. Мисля, че е много емоционална реч. Ако може да резюмирам накратко това, което вие казахте, или по-скоро да резюмирам спи, духа на казаното от вас. Вие смятате, че хората на ръководни позиции трябва действително да ръководят. Това е посланието, което вие изпращате – но сега ще дам възможността за въпроси. Сигурна съм, че имате въпроси. Да? Много благодаря на кмета за неговото изказване. Много интересно. Искам да ви попитам следното нещо. А, какъв, каква е равносметката? И второ, мислите ли, че Брексита ще повлияе върху вашия град. Казвам се Кристина и идвам от Барселона. Журналист от Барселона. От вестник Ала. Аз не съжалявам за нищо, което се случи. Всъщност мога да го повторя. Изобщо не съжалявам. Ако се повтори ситуацията, ще направя същото. За мен това беше едно вълнуващо приключение. Ние не почиваме, работим постоянно. Благодарна съм на всички, които работят заедно с мен. Свършихме много добра работа. И ще ви дам един пример. Връзката между общностите е реалност. Тези, които дойдоха, бяха кюрди, имаше афганци в лагера. Имаме предвид това може би единственото, което трябва да имаме предвид е да се защитят най-уязвимите жените и децата в тази ситуация. Според сегашните неправителствени организации и като например лекари без граници, никога не е имало случаи на насилие върху жените. Разбира се, имало е по пътищата, по пътя, докато те стигнат до лагера. Но разбира се, винаги има такива опасения, че в един лагер може би ще има нападение върху жените и разбира се, е, аз съм се възмущавал от това, защото, например, жените много често не могат да отидат до туалетната а, вечер, защото се страхуват. И всъщност ние се опитахме да работим за сигурността, т.е. да се нагодим така, че да могат, а, например, тези жени да се чувстват спокойни. Относно Брексита, ами мисля, че не. Брексита няма да промени нещата. Има нещо, което ще се промени със сигурност. И това е защитата на работните места в Обединеното кралство. Те искат да защитят своите работни места, достъпа до работни места и това ще е проблем за много европейци. Например, поляците, които работят в Обединеното кралство, за тях живота ще стане по-труден – Тоест, по-труден ще бъде достъпа до работните места в, Инглате, е, в Англия и мисля, че това по някакъв начин ще спре потока към Англия. Хората, които стигат в Кале, обикновено искат да стигнат до Обединеното кралство. Тяхната основна цел не е Франция. Те искат да преминат към Обединеното кралство. И всъщност, когато а, когато спират в лагерта, имат време да помислят дали искат да стигнат там. Много от тях не работят, не говорят френския чакост от семейството им вече е в Великобритания и затова те искат да стигнат до Великобритания. Не знам в такива случаи дали Брексита ще има пряко влияние върху потока към нас, към Франция това е, може би, единственото последствие, което виждам, както казах, е за работните места. И освен това, отношенията между Франция и Обединеното кралство веднъж след като влязат в кораба, обикновено им забраняват да продължат или ги връщат в обратния кораб – не знам дали нещата ще се променят сега а, с Брексита, най-вероятно да. Пьер Верберен, Медсан и Монда. Да ви питам какъв е процентът дезурбанизация на региона и когато от там какъв е избора на, на, при настаняване и какво е разпределението в е, региона. Е, е, сега аз разбирам, че вие имате компетенции местни като кмет, нямате регионални, но това също проблем ли е? Засегнат ли този проблем? Не сега, тъй като от 2000 проблема е нов е, става дума за 2500 души все още. Е, обслужват ги доброволци, е, разбира се, проблемите са с, с, свързани с прехраната и така нататък. Аз продължавам да твърда, че лагерите не са доброто решение. Разбира се, има някои неща, които ме така поуспокояват е, едно от нещата, което ме спокояват е, че идеята за трайни, устойчивия град е, наистина е, включва и това е, е в е, това е същата идея, като и за бъдеще. Трябва да има е, някакво е, разпределение, трябва да има възможност да се приемат е, беженци е, на трайна основа. Е, да се надяваме, че в бъдеще ще имаме към 8000 е, места за настаняване ако имахме е, един такъв е, е, център за всяко село във Франция или всеки град, щеше да бъде решен проблема пак казвам, лагера не е най-доброто решение. Разбира се, много по-добре е да бъдат настани хората при нормални условия. Имам два въпроса. Бихте ли ни казали малко повече за това какво се случи, е, случи с беженците след пожара? Е, е, как се развиха нещата? И второ, споменахте жените в тези лагери и страха им да отида до туалетната потъмно. Бихте ли ни казали малко повече за това, какви усилия се полагат, за да се чувстват по-в безопасност тези жени в лагерите? Uh, on a, uh, quand il y a eu l'incendie, on a ouvert... Uh... При след е, пожара, след пожара е, открихме няколко времени центра, палаткови наблизо в града и настанихме всички 1500 е, всичко е, души бяха преселени, всички, които пожелаха, бяха е, преместени. Това освободи, за 4 дни се освободиха 300 хиляди, 1300 свободни места в цяла Франция. Тези хора бяха с транспортирани с автобуси, е, с семейства или е, сами. Е, някои доброволно и съжелание тръгнаха, други трябваше да бъдат убеждавани. 30 км имаше до Обединеното кралство, но не им се искаше по море да минават. Предпочитаха да отидат в Южна Франция, Марсилия или много по-далеч, отколкото е Великобритания, но успяхме да ги убедим, че не могат да останат там, където са. 1204 е, всъщност бяха преместени, арестувахме и доста контрабандисти е, те се опитваха да убедят хората да не е, се преместват. Те тяхната такса беше е, към 2000 евро за е, прекарването на хората до там, където искат. Някои е, след е, пожара се върнаха, е, но повечето не. Е, 5-600 е, се върнаха, други останаха в други центрове е, за настаняване е, е, от други приемни центрове чух, че от други райони на Франция хората не са могли да стигнат до е, Великобритания, тъй като е, контрабандните е, канали е, очевидно не са били само между Кале и е, Великобритания, от много по-далечни места във Франция. За е, сигурността на жените и децата е, да, мислили сме по този въпрос е, с е, НПО-тата когато се събира твърде много хора, е, нещата наистина стават е, много трудни. Е, и всички са уязвими. Трудно е да се определи кой е по-уязвим от другия. Трябва да се гарантира изцяло сигурността на, на самото, на самия център, на цялото пространство Един антрополог френски е, ми обясни е, всъщност е, нещата от тази гледна точка тази ситуация, самата ситуация прави хората уязвими. Но в една такава по-ограничена структура проблема се заостри, очевидно. Благодаря ви. Бих искала да знам какъв е, каква е реакцията на местното население по отношение на това, което се прави като усилия, които се полагат за бежанците в района на Падио Кале. Знаем, че Националния фронт там има доста силен профил. Благодаря. Всъщност, Населението реагира и то доста остро между август и октомври, ноември, декември когато ставаше въпрос за стария лагер. Много от хората установяваха какво се случва на място по телевизията, това, което се излучваше по телевизията. Те се запознаваха с обстоятелствата именно от телевизията. И самото местно население демонстрираше много съчувствие, голямо разбиране за ситуацията, в която се намират бежанците. Ние искахме да създадем необходимата обстановка, нямаше никакви оплаквания от местното население, нямаше реакции, които да посочват махнете ги тези хора от нашата страна, депортирайте ги. Тоест, посланията на Националния фронт всъщност не достигаха до местното население много хора, които се обръщаха към нас, наистина трудно разбираха защо точно така се организират нещата. Освен това, знаете и в хода на предизборната кампания, сега предстоят нови избори във Франция. И всъщност и тези послания няма как да не се отразяват и на посланията по време на предизборната кампания. Но така или иначе много ясно се откроиха кметовете, които бяха изплашени, които не искаха да се ангажират по отношение на бежанците, на промените в климата и много други щекотливи теми във Франция и в други европейски страни. Например, Мога да кажа, че има много градове в Европа, които поеха своя ангажимент за борба с промените в климата, независимо какво е решението на Тръмп в Америка. Има много, наистина много смели кметове, градове, които са решени да направят това, което е необходимо по различни важни теми. Така че ако кметовете могат да управляват света, предвид фалита на държавите, мисля, че ще бъдем в по-добра ситуация. Мисля, че можем да обясним по-добре какво се случва, само когато има доверие между местната власт и местното население. Има ли други въпроси? Заповядайте, ако имате въпроси. Аз имам един последен въпрос, ако няма други желащи. Каква е ситуацията в града Гранд Санд днес, към днешна дата? Има ли много мигранти, които са се върнали? Променяли се често ситуацията? и има ли мигранти, които идват във Франция от Италия или по-скоро и наблюдават ли се вторични движения, например мигранти, които идват от Германия? Отговора. Имаше около 300 вчера в различни местности, в горски масиви, недалеч от стария лагер. Някои, които са били разположени в лагера, се връщат, но не много. По отношение на другите е много трудно да се установи какво е движението, защото нямаме персонал. След пожара в лагера, наистина нещата много се промениха, започна предизборната кампания, Очаквахме сформирането на новото правителство, очаквахме да видим каква ще бъде платформата, позицията на новото правителство. И трябваше да следим ситуацията. Аз прове... трябваше да проведа една среща, която беше отложена. Среща, която трябваше да се да обсъди този въпрос – на този етап обаче нямам конкретна информация по-скоро това, което имам като информация е призива да се водят преговори между Европейския съюз и Либия и други страни в региона, но не мисля, че само това ще бъде решението. Така че не можем да говорим за отделни аспекти. Трябва да разгледаме всичко заедно. Ако видим какво се случва в Париж, ще видим, че това не сработва на практика. Трябва да видим какво се случва наистина с тези хора. Тези малки лагери с палатки бяха отстранени. А, имаше много арестувани лица, но въпросът е къде се отвеждат тези лица. Никой не знае. Трябва да има конкретни средства, които да се използват. Тези лица просто се разпръскват на някъде и след това се връщат. И тук има един модел, който се наблюдава. Ето защо трябва да има и съответната политика, например в района на Кале. В Обединеното кралство също има подобни модели, които се наблюдават за придвижването на мигрантите. В Гранд Сант а, има 100 души, в Кале има други стотици, така че има и много малки места, места около Кале. Има много структури, центрове, където да се настанят хората за няколко дни, но след това трябва да бъдат изпратени на други места. Как стоят нещата с правата на човека? Трябва да се отстоява достоинството на хората, които преминават транзит през тези райони. Доколкото знам, министърът първоначално не искаше да се срещне с мен, но малко по-късно установи, че това, което той предлага, няма как да сработи на практика. Ето защо той се съгласи да се срещне с мен и аз настоях да бъде търпелив за това как ще се развият нещата. Аз не искам да преживея отново това, което се случи през 2015 година в Гранд Санд. Знаете каква беше позицията на държавата тогава, каква беше официалната позиция. В миналото сме обсъждали този въпрос, имало е посещения в Гранд Санд, много възможности да обсъждаме тази тема, така че се надявам, че ще може да се а, достигне една наистина добра организация, която е необходима. Благодаря ви, наистина благодаря за а, тези откровени а, изказвания, господин Карем. Мисля, че с това много добре успяхте да ни отворите очите за това как политиката работи както на ниво Европейски съюз, европейско ниво, където говорим за европейско право, но и на местно ниво, където наистина се засягат по-практичните въпроси. Така че наистина благодаря за изказването ви, благодаря, че бяхте с нас днес. Желая ви всичко най-добро в работата ви. Благодаря ви. I, uh, now would... А сега предлагам да продължим нататък със следващия панел в програмата – той ще продължи до 11.15 с нашите гости от различни части на Европа. Ще помоля колегата да дойде тук до мен. Това е панела посветен на предизвикателствата пред интеграцията, опита и историите от цяла Европа. Решихме да организираме един подобен панел – за да можете да се запознаете с различен опит от цяла Европа. а не само от южните части. Да, това е първото, очевидното място, което е засегнато, но сега ще чуем и от различни части на Европа. Ще изчакаме още половин минутка, докато всички се настанят. Okay. I, uh, I take... И така, моля, заемете местата си. Okay. Um, we, we, um, I, I'm, I'm a bit of a stickler on time usually. Наистина държа да сме точни с времето, така че настоявам да започнем сега. Още повече, че програмата ни е доста натоварена, а и в 11.15 очакваме и председателят на Европейския парламент и ще му дадем тогава думата. След като го изслушаме, ще продължим с дискусията, ако е необходимо, ако имате допълнителни въпроси. След 12 часа обаче няма да имаме устен превод, така че наистина ще трябва да се вместим в тези времеви рамки. И така започвам с представянето на панелистите. Започвам с ляво. Виола Винтерштайн, координатор по интеграцията и бежанците в Центъра за оказване на помощ при извънредни ситуации в регионалния офис в Берлин. След това господин Пьер Верберен, който е генерален директор на лекари без граница в Белгия. Отясно е господин Андраш Ковач, директор на Менедек, организация за закрила на мигранти в Унгария и госпожа Агнеза Лаце, изследовател и анализатор в областта на миграцията и интеграцията Център за Центъра за обществена политика Провидос Рига Латвия и господин Ставрос Мирогианис, директор и ръководител на Центъра за настаняване към общината за бежанци и мигранти в Мавровуни, Каратепе, Лесбос, Гърция. Този панел цели да привнесе малко цвят в нашия семинар – И а, продължаваме с а, идеите, които вече бяха очертани от а, основния ни оратор а, за това какво се случва на място, а именно ще разгледаме как се прилага политиката от а, теоретично ниво на местно ниво. А сега ще помоля нашите гости и панелистите да се представят накратко, да представят работата, която извършват и след това ще дадем възможност и на вас да поставите въпросите си. И така, тук вече можете да използвате и слушалките за превод, защото ще чуем различни езици. Ще помоля гостите ни да бъдат наистина кратки, ясни в изказванията си, да бъдат откровени по отношение на техния опит и съм сигурен, че ще бъде точно така. Ще започнем с господин Мирогианис, ако нямате нищо против. Заповядайте. Благодаря ви. Казвам се Ставрос Мирогянис. И идвам от прекрасния гръцки остров Лесбос. Гръцки остров, който демонстрира много голямо ниво на солидарност и гостоприемство. Предавам ви поздравите на нашия кмет който отговаря за настаняването и гостоприемството, защото проблема с миграцията и беженците е огромна отговорност и е свързан пряко с гостоприемството. Ако разгледаме този въпрос от романтична гледна точка, аз съм реалист, не съм романтик и гледам нещата така както са, едно към едно, гледам нещата право в очите, но, ако трябва да разгледаме по-романтичните аспекти на тази тема, чувстваме се точно като посланици, като представители на европейското гостоприемство. Когато приемам всички посетители, им казвам добре дошли, добре дошли в Гърция, добре дошли на този прекрасен остров Лесбус. Той е много красив, с прекрасни жители, които демонстрират много солидарност и гостоприемство. Добре дошли в Европа. Защо казвам това? Защото много от нещата, които бяха споменати от кмета който чухме малко по-рано, са и наши проблеми на острова. Трябва да се справим с тези проблеми и на острова, в Гърция и в Европа. И когато казваме, че тъй като ние представляваме гостоприемството на европейските граждани, ние сме изправени пред едни много тежки, сериозни проблеми. Няма много разлики между нас и Кале и други градове. Ние сме изправени пред а, подобни проблеми от април 2015 година и трябва да се справяме с тези проблеми сами от април 2015 година проблеми свързани с гостоприемството, настаняването на хора, които търсят убежище, които трябва да бъдат настанени, които трябва да получат убежище, хора, които искат да бъдат събрани със семействата си. От април 2015 до октомври 2015 година бяхме в една адска ситуация, много тежка ситуация. Никой не можеше да я предвиди никой не Тоест всички знаеха какво се случва, но никой не беше подготвен да приеме, предприеме необходимите мерки, за да се справим с ситуацията. Много посетители, много хора пристигаха в големи вълни и те се нуждаеха от. имаха своите потребности и кмета трябваше да обхване техните проблеми. Това бяха сходни проблеми, които трябваше да обхванем на различните, в различните градове. След 4-5 месеца нещата се промениха. Ние променихме много неща с подкрепата от, на Европейския съюз, с помощта на неправителствени организации, на различни различни агенции и с помощта на гръцката държава. Това трябва да го подчертая. Променихме ситуацията и така адът се превърна в достоинство, в нещо нормално. Планирахме, изградихме нов център. Нашия план и стратегията почиваше на четири думи – свобода, демокрация, уважение – и достоинство. Това са четирите думи, на които стъпихме. И на тези четири думи изградихме този Кара КРАТП в Мавравуни, в, на остров Лесбус. Това пряко засяга и местните хора, хората в общината, защото гостоприемството и солидарността са част от нашата ДНК. Това е нещо естествено за нас. Ние обичаме хората, обичаме посетителите, искаме да им предложим много неща. И за съжаление няма как да им предложим това. Има много елементи, които ни възпират елементи, като например политическа слава, економическите проблеми, кризата може, всичко това може да бъде препятствие. И многото игри, които се играят за сметка на гърба на тези хора – ние сме откровени, ние сме истински. Никога не се опитваме да постигнем нещо зад гърба на някого. В рамките на тези две години научихме изключително много за тези игрички, които се играят. Готови сме да предложим гостоприемство за беженците и за мигрантите. За нас, пътуващите, които се опитваме да настаним, са много важни. При нас в центровете има 800 души. Започнахме с 1200 души. Всъщност започнахме първоначално с 500 души в центъра. Още от първия момент в селото, в тази отворена общност, има представители на различни националности. Но от първия ден се опитваме да демонстрираме духа на солидарност и да го разпространяваме, духа на уважение, духа на свободата, на семейния дух. За нас няма никакъв проблем това естествено е да сме изправени пред някои проблеми, но за нас няма проблеми по отношение на разликите между различните националности и различните религии. Ние отбелязваме Рамадан преди това отбелязахме Великден, преди това Коледа, много религиозно обвързани празници. Всички тези религии са представени и се отнасяме по един и същи начин към тях, с достоинство и уважение. Това не е курорт, не предлагаме луксозни центрове за настаняване в Европа. Не, ние се борим и е, се мъчим да поддържаме тези центрове и трябва да кажем на всички, че ние предлагаме гостоприемство на тези, които се нуждаят от помощ и предлагаме тази помощ с достоинство. Не се конкурираме с никого. Не става въпрос за конкуренцията, за състезанието, което ще ни даде възможност за добро управление. Трябва да имаме добро планиране, за да можем да приложим всичко на практика. Когато тези хора започват своето пътуване и попаднат в капана на каналджиите, тези престъпници, по време на цялото си пътуване, те имат конкретни идеи, но трафикантите, каналджиите се възползват от тях. Така че тук става въпрос за информация, която се разпространява. И тук провеждаме семинар с представители на медиите. Медиите могат да оформят мнението, могат да повлияят на оформянето на мнението. Тяхната роля е много важна. Те създават една цялостна система – така че медиите са в изключително силна позиция, могат да играят много важна роля по отношение на гостоприемството на мигрантите и бежанците, могат да играят много важна роля в живота на хората. Така че представителите на различните медии трябва да си зададат въпроса дали си вършат правилно работата, без да заемат страна дали те подпомагат полаганите усилия или ги саботират. След двогодишен опит мога да кажа, че съм преживял различни ситуации. Виждам, виждал съм представители на медиите, които идват в центъра и се опитват да намерят проблемите и косурите какви са грешките, които допускаме в нашите усилия. Опитват се да намерят наистина пробойните и в своите репортажи да наистина да увеличат, да преекспонират тези проблеми. Но ние смятаме, че предлагаме услуги, не смятаме, че работим за, срещу заплащане. Напротив, полагаме тези усилия а, съвсем искрено и не искаме никой да се възползва от а, тези хора, които се нуждаят от нашата помощ. И да се предсъздават различни ситуации да, да, трябва да разгледаме цялата ситуация, а не само отделните елементи. Защото само един елемент, който разрушава цялостната картина, може да създаде разли... един погрешен имидж в Гърция и в Европа. Наистина трябва много внимателно да представяме ситуацията. Моля да ми извините, че отнех повече от предвиденото време ще спомена някои допълнителни елементи по-късно. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Благодаря за това изказване. И така, сега ще преминем от другата страна. Ще дам думата на госпожа Лаце. Заповядайте. Um, Благодаря. Вероятно, си мислите какво ли пък може да предложи Латвия, какъв ли опит е, но е, сте, и сте прави. До 2015 на практика ние нямахме политика е, за обежище, търсещи обежище, е, около 30 молби, 30 молби за защита е, бяха подавани е, годишно. След 2015 година е, Латвия се съгласи да поеме известна бройка беженци и се бяхме в такова положение, че системата за убежище трябваше да тръгне от нула. Е, трябваше да бъдат разработени нови служби, разкрити нови служби, да се получим от е, най-добрите практики в региона, по-скоро по скандинавски опит. Е, една от най-добрите служби е, беше службата за социални ментори и социални работници, които работят е, по, индивидуално, по-отделно с е, пристигнали в Латвия. Раз, модернизираха центровете, приемните центрове е, преподаването на чужди е, на, на местния език в е, детски градини, в е, съответните заведения е, бе развито, но както казах, е, след средното 30, които е, пристигаха, 330 е, дойдоха наведнъж. Това бяха хора, които е, кръсто, е, пресякаха сухопътна граница от Русия сами. Е, е, на фазата прием е, мина добре, е, имаше доброволци, частна инициатива помогна също неправителствените организации помогнаха с настаняването и, в, и превод е, е, за нуждите на комуникацията. За съжаление, най-сериозният проблем беше вторичното е, преместване, предвиждане. Значи от тези 360 е, души имахме и хора, е, клиенти на тези социални ментори е, тази година, 313 напуснаха страната, заминаха предимно за Германия, Швеция и Дания. Така че е, аритметиката показва, че на практика всички пристигнали са е, продължили нататък. Защо а, обаче, какви са причините? А, ние разработихме съответните услуги, но а, местните, а, месечните помощи са 139 евро на месец за първо пристигналия, а, за първия член за месец, 98 за втория. Това са условията при нас. Не предоставяме настаняване, а, часове е, по езиково обучение два пъти седмично. Това не е достатъчно. Е, разбира се, е, всичките е, работните места, дори най-елементарните, изискват познаване на латвийски, което, който не е лесен език. Така че това са проблеми, които поради политическия контекст, политическата ситуация, няма да можем да решим е, тези проблеми. Помощите ще ги останат е, е минимални, тъй като нашата страна не е достатъчно економически развита. Е, аргумент е такъв. Не може да се плаща на бежанците повече, отколкото на местните. Е, имаме трудност, проблем с предоставяне на жилища и езика е деликатен проблем в е, Латвия поради малцинствата в страната, така че ние очакваме от пришелците, от новодошлите да освоят нашия език, да, да научат езика ни, което е трудно. Това са проблемите, плюс малко проблеми с координацията, така че хората напускат, идват и си отиват пак казвам, не че страната не се опитва да им помогне, доброволна, е, доброволната инициатива, добро, доброволните помощ не е достатъчна. Трябва да има е, помощ по линия на интеграцията. Сега не може просто да кажем, е, Латвия може да каже 60% от квотата сме поели вече, до края на годината може ще си изпълним задължението. Но след това хората заминават. Какъв е смисъл от всичко това? Се питаме. Така че много важно е, е тези програми за пренасочване, за преместване да вървят е, заедно с помощта по линия на фонда за обежищата, за предоставяне на международна подкрепа. Необходимо е да има по-интензивни, е, но езиково обучение, по-добро настаняване и други неща, но всичко това е, трябва, е, не трябва да идва от националния бюджет. Другото е привлекателността на други европейски страни, както например Германия, това е нещо, също, което също трябва да се е, вземе предвид, когато се определя е, тази нова координационна система и се преместват и пренасочват хората вътре в Съюза, в рамките на Съюза. Какво правим с тях след като ги приемем е, в Съюза? Това е от мен. Благодаря. Интересна гледна точка, наистина. От една страна това, което разбирам от думите ви, е, че е, има готовност от страна на правителството и хората, народа на Латвия. От друга страна обаче беженците не остават в Латвия, не желаят. Да, това бе споменато и вчера в дискусията и е доста интересно. Така е много от е, търсите убежище се насочват към Германия. Така че уместно е сега да дам думата на госпожа Виола Винтерштайн, за да ни е, каже няколко думи за своя опит е, в тази връзка. Добър ден, радвам се, че съм тук. Аз съм от Берлин, е, трябва да кажа, че Берлин не е Германия. Опита е, ми в Берлин не отговаря, е, може би, на опита в други градове в Германия. Както знаете, 2015 и 2016 в Германия е, бяхме заляти от вълна, от бежанци, които трябваше да приемем много бързо и огромни бройки. Това натовари доста обществото и е, официалните власти. Аз е, работя в е, е, Центъра за спешна помощ е, към Юанитър. Това е клон на Червения кръст ние помагаме на хора след бедствия, катастрофи. Бързо, в рамките на 24 часа, трябва да освободим места, за да можем да настаним бездомни хора. И до сега това функционираше. Вие е, познавате е, историята, хората в е, тук е, действаме много бързо, е, не е както е в нормалните служби, регистрация и така нататък. 15-та година трябваше наистина да намерим подслон за е, е, множеството беженци, които пристигаха в Германия. Трябваше да бъдат, е, да има места за пренощуване, да, да, къде да спят, да, да получават е, три пъти на ден храна, да имат съответните хигиени, санитарни условия, е, условия за пране, бельо, чашафи и така нататък. Е, Използвахме празни е, училищни сгради, сгради от е, е бившата е, е панаири, е, световни изложения в Берлин, на летищата, известни е, е, хангари, е, е, сгради. Е, е, ние в нашата организация е, е приехме 200, 250 души на едно място, защото това е една така приемлива цифра, е, бройка хора, които могат да получат някакви приемливи условия. Е, трябваше много бързо да намерим места за преспиване. Е, не ни достигаха легла, поискахме помощ от Канада. Въпроса с душовете също беше проблем. Е, оказа се, че е, ние предоставяме места за временно настаняване, но се оказа, че е, ще се наложи тези хора дълго да живеят по тези места. Те не можеха да бъдат и непрекъснато. Трябваше да има условия да си готвят сами, да се да осигуряват сами прехраната си. Е, това не може да стане също при голям струпване на много хора. Същото се отнася и до хигиените условия, санитарните възли, туалетни душове. Е, натиска наистина е, беше огромен. Ние не можехме нашата е, е организация беше е, опита и е, беше от различен характер преди тази е, вълна от беженци. Ние е, не можехме да осигурим необходимото медицинско обслужване на всички е, или пък е, така да гарантираме настаряване на децата в детски градини и е, училища. Е, разбира се, говоря само за е, Берлин. Тук е, за мен това беше една катастрофа, изключително трудно беше, особено за, от гледна точка на хора като мен, доброволци, които не печелят нищо от това. проблемът беше да им се намери, да се намери работа на всички тези хора Е, е, целта на всички бяха да си намерят работа, да се видят отново е, семействата. Те, много от тях не знаеха къде се намират семействата им трябваше да помогнем с събирането на хората. Не, нямахме възможност да приемем всички. Някои оставаха, останаха две години при нас. Е, необходимо беше и терапевтична е, е, помощ, психотерапия, много от е, местата за това не бяха достатъчни. Опитвахме се да, е, така, да откликнем на личните нужди на много от хората, да влезем в положението на отделните. Е, е, личности, но разбира се, това само с добра воля не ставаше. Трябваше и политическа е, воля е, хората Всъщност аз мога да говоря много още, но може би за първоначално уводни думи това е достатъчно. Много, много ви благодаря. Да, действително шокиращо е. Докато ви слушах, си мислях до каква степен, степен това е било спешна ситуация. За, други, за местата извън а, Германия ние си мислим, а, Германия е страна, която може да се справи с а, всичко, но всъщност нещата опират до добрата воля на хората и това те да са склонни да помогнат. Много ви благодаря за това, което споделихте с нас. Сега се обръщам към господин Ковац. Той е от Унгария. Давам ви думата за да разкажете за вашия опит. Много благодаря. Аз идвам от друга а, суперсила, предвид вчерашните коментари. Много благодаря за тази възможност, че бях поканен тук и че имам възможност да споделя с вас нашия опит. Аз работя от последните 25 години за а, неправителствена организация, която се казва Организация за защита на мигрантите. Ние се грижим основно за социалната защита на а, иммигрантите, независимо дали те са безенчи, лица търсещи обежище или просто мигранти. Може би вие имате образ, идея за Унгария, където беженците и търсещите обежещи не са добре дошли. Това е само частично вярно. Ако видите цифрите, ще видите, че все още в Унгария пристигат беженци, на тях се осигурява помощ и защита. Например, през 2016 година 400 човека получиха статут на беженци и това е рекордна цифра спрямо последните години. Тази година също много хора са получили вече статут и а, действително в е, Европа а, ние имаме най-низкия процент. Миналата година беше 10%, тази година 5% от хора, които са получили статут на безенчин. Но това е друг въпрос. А, и а, разбира се, трябва да изпомена за това. Хората влизат в нашата страна, като те използват това като транзит, защото те целят да продължат към друго място. Някои се опитват да останат, и а, може би дори да имат първоначално не, а, решение, да са взели първоначално решение да останат, после те променят решението си. Това е групата от хора, с които а, е, работим основно. Миналата година сме работили с около 4000 е, е, души. Някои са беженци, други търсещи обежище, мигранти. Ние помагаме чрез различни дейности, които са свързани да се организи... ориентират социално, да си намерят работа, езикови курсове и други. По време на нашата работа ние чуваме много често коментари а, а, от тези хора, защо те решават да останат или да не останат в Унгария. А, те имат първоначална нагласа, те влизат в страната, но те имат ясно намерение да се придвижат нататък и да продължат на друго място. И дори да останат в нашата страна, а, да влязат в процедура на искащи статут, то тогава те а, не променят мнението си. Те разбират каква е ситуацията и виждат, че на други места има по-добри възможности, основно в Западна Европа. Е, вчера чухме за ниското ниво на получаване на статут, но това не е основният фактор, защото процентите не са толкова важни, колко хора са получили статут на беженци или на мигранти. Основното, е, което е важно тук, е а, обединението на семействата. Унгария има много а, лоша репутация по обединение на семействата. Много от тези беженци имат семейства в други страни, в Холандия, в Германия а, и те си мислят, че би било най-добре да се а, присъединят към семейството си, за това да стигнат до тези страни. А, и накрая социалната помощ ще спомена Унгария не е много щедра, но като цяло миналата година е, с, разполагахме с един пакет, е, който осигурява социална и, интеграционна помощ на беженците. В момента няма никаква централна помощ, която идва от държавата на хората, които са получили статут на хуманитарна защита. Съществуват само някои допълнителни фондове, които идват отново от Европейския съюз и от Върховния комисариат по бежанците. но това са а, такива неорганизирани проекти на парче, които се работи с тях чрез различни неправителствени организации. Няколко са предизвикателствата. Първо, намиране къде да се настанят, на място, където се настанят бежанците. Много често тези хора се оказват в центрове за бездомници. Когато получат статут, тези центрове са обикновено са организирани са чрез финансирани от различни фондове. След това намирането на работа не е лесно да се намери работа обикновено хората влизат в економиката на тяхната диаспора. Вчера чухме много да се говори за тези диаспори, които се организират които се получават и хората основно там търсят работа. Например, можете да работите за, срещу 2 евро на час в заведения за първо хранене. Това, разбира се, не е много пари в Унгария. И последният ми коментар е а, увеличаващото се негативно отношение в обществото. В, общ... в унгарската общност се чувства негативно отношение, негативен негативни коментари за бежанците, като не се прави разлика между различните хуманитарни статути, които получават хората този дискурс а, и този негативен начин на говорене се увеличава и намалява възможностите на хората да се интегрират в местната общност. Много ви благодаря. Много благодаря, господин Ковац. Това беше много откровенно изказване, много интересно. Едната заплаха, която аз виждам е, при Основната твърдваща линия, червената нишка между всички оратори, които виждам, е, че а, е, някакси има пропукване в политиката по а, у, бежанците. Всички това са а, човешки същества, които търсят по-добър живот И изглежда това е основната, е, основният е, фактор, който се наблюдава в коментарите на всички. Това, което вие казахте, е, ми напомня за нещо, което споменахме и вчера. Когато медиите говорят за бежанците, за лицата търсещи обежище, езикът, който те използват е важен. И в този случай виждаме пример как негативният дискурс, отрицателният дискурс целенасочено се увеличава. Много ви благодаря. И накрая давам думата на нашия последния оратор, господин Пьер Верберен, който е от тук от Белгия. Той е генерален директор на Световни лекари Белгия. Знам, че можете да разкажете за това какво се случва в Белгия и в какво се състои вашата работа. Много благодаря за тази инициатива. Много благодаря на всички, които присъстват, защото, както казах и по-рано, е, много е важно начина по който използваме думите, начина по който се обръщаме към обществото и създаваме обществено мнение. И е, хубаво е, че всички сте тук, за да можем да прогресираме заедно. Нека да започна с един случай в Оганда. Около 2000 е, души е, бягат от Южен Судан. И тези потоци и тези посочи а, е, стигат до Европа и стига до въпроса как да приемем всички тези беженци. Много често се смята, е, че при административни въпроси е, до известна степен се, административните въпроси затрудняват инициативите и действията на хората в Европа. Опита, който имаме ние ние присъстваме в 120, 110 града в Европа, за да помогнем на иммигрантите. Не се намираме само на места, където има криза, разбира се, само в Лесбос, в Грансан, както спомена Дамян Каре, но също имаме центрове в други градове, където има иммигранти и когато работим с тях, най-важното за нас е да видим че е задължително да създадем едно гражданско инженерство, е, което да задължи нашите ръководители да станат експерти по това как да се прилага за законодателство с цел всички бариери пред здравеопазването, пред работните места, пред адаптирането в обществото да бъдат премахнати. Това е ежедневната работа на хората, които работят в приемните центрове. Не може да се чака месеци в приемните центрове и това е ежедневието на беженците. Първо те трябва да се регистрират в социалните служби, като всички тези хора имат проект, който е свързан с желанието да участват в ежедневния живот, да се адаптират и да живеят тук. Ако видите как живеят хората в приемните центрови, а, вие казахте, не могат да работят, не могат да си готвят сами, това споменахте. И правим само лечение, само което е повърхностно. А важното е тези хора да могат да живеят нормално. Казва се, че 85% от факторите за добър живот не са медицински. Това е свързано с доброто образование, с къщата, с работата. хората не са здрави, така да се каже, в кавички когато нямат недобри медицински грижи, а не разполагат с всичките си неща. Освен това, ако използваме нашата статистика, хората, които са преживели насилие, 55% от тях са в добро здраве, въпреки, че те са били жертва на насилие. Проблема не е здравето. Разбира се, има някои проблеми с здравето, но основният проблем не е здравето. Основният проблем е влиянието на нашата миграционна политика и на миграционните а, потоци. Идеята е как те да се интегрират в обществото, как да могат да допринесат. И това, че те понякога не могат да се интегрират, влияе негативно върху тяхното здраве. Така се срещат два а, случая патологии. От една страна проблеми с съня, а, ем, тенденции към самоубийство, склонност към самоубийство, депресия и други психологически въпроси, проблеми, защото в техния път достигането на Европа, те са очаквали някакво решение и възможност да се интегрират. Така че проблемите свързани с психическото здраве са много често срещани сред иммигрантите. И след това проблемите са свързани с, с това, което те са преживели. Например, в Калабрия има много случаи на болести, които се дължат а, на а, заразяване в а, това, което се случва от, от Либия. Психическо здраве, специфични нужни, но най-вече достъпа до а, здравни услуги, до здравна помощ. Постоянно говорим, че няма да поставяме системите, а, иммигрантите в паралелна система и да се създават подсистеми. Е Това ще е по-скъпо, ще създаде проблеми, създава дискриминация, понякога е, дискриминация по отношение на населението, на приемното е, на население. Ето, стана дума за Гърция. Колегата, ако говори за случая с Гърция, колегата знае повече, разбира се, има случаи, е, в които е, беженците имат достъп до по-добра, по-качествено е, здравеопазване, отколкото местните жители. Така че, както казах, създаването на различни системи за едните и другите за здравеопазване създава редица проблеми, включително дискриминация. Е, сега нещата опират до, до това е, мигрантите да имат абсолютната е, достъп до същата система за здравеопазване, както местните граждани. Разбира се, хората по пътя, който извинава до, до дестинацията, са живели, са, са преодолели безбройни трудности с една представа в съзнанието си за мястото, в което ще живеят. И всичко това което дава възможност да да продължат е, е, да живеят е, по начина по който са живели, т.е. представата, която са имали за живота си в тази държава, пътувайки насам, би трябвало да се материализира. И трябва да се задействат всички механизми, за да може това да се случи с мигрантите. Благодаря. Много благодаря, много е интересно. От всичко, което казахте, разбирам, че това, е, това са системни проблеми. И това, което а, вие резюмирахте и а, свъртахте с това, което всъщ, а, обсъдихме вчера в частта за политиката, да, действително оставам с впечатление, че е важно да се създаде обща европейска система за беженците, но това няма да разреши всички въпроси, защото съществуват въпроси, например, с достъпа до здравеопазване и даване на възможността хората да живеят нормално, да възстановят живота си. Така че основните а, въпроси са, тук са свързани как те сами да живеят самостоятелно, да работят, да се грижат за себе си. Така че, повтарям, говорим за човешки същества, а не за някакъв абстрактен феномен. Мисля, че ще прекратим тук с този панел, тъй като очакваме председателя на Европейския парламент да се присъедини към нас за следващите 20 минути и половин час. За това предлагам да резюмираме този панел след това съвсем накратко за 10-15 минути, защото ми се струва важно да, да покажем нашата ангажираност и и съответно да дадем възможността за въпроси. Малко бъркам думите, но просто исках да кажа, че после можем да дадем възможност за въпроси по този панел. Още веднъж много ви благодаря за тези свидетелства от първа ръка, които получихме. И вие действително давах, дадохте различно измерение на това, което се обсъди вчера. Много ви благодаря!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 Eh, buenos días a, a todos. Eh, Добър ден на всички. Благодаря, че присъствате на тази среща. Ще говоря испански, така че можете да си сложите слушалките, за да слушате превод. Това също ще улесни връзката с председателя на Европейския парламент господин Антонио Таджани, който се съгласи да участва при закриващата част на нашия семинар. Много сме му благодарни за това. Знам, че вие изкарахте два дена в парламента, в които сте обсъждали, е, разучавали заедно с всички други участници и с депутатите въпросите свързани с миграцията и по-конкретно с системата за разпределение е, на е, беженци в Европа и системата за обежище. Мисля, че няма по-добра възможност да чуем и председателя на Европейския парламент по тази тема. Ако ни остане време, време, е, той може, разбира се, да отговори и на въпроси. Много благодаря, господин председател. Много благодаря, Хаумен. Добър ден на всички. Добре дошли в Европейския парламент. Наистина, за мен е истинско удоволствие да се обърна към вас, представителите на медиите. Повече от 20 години от моя живот съм работил като журналист и смятам, че вашата роля е изключително важна, за да поясните на европейските граждани каква е ролята на европейските институции за предоставянето на отговори на техните въпроси и проблеми? Въпросите за обежището и а, бежанците, борбата с тероризма, борбата с младежката безработица. Всички тези теми са приоритет за всички нас. И това е ясно очертано и в документа, подписан на 25 марта в Рим по повод 60-та годишнина от подписването на Римския договор. Европейският парламент е ангажиран и в на първа линия в усилията да допринесе решително за разрешаването на тези проблеми. Гражданите наистина настояват за бързи и конкретни отговори от страна на институциите. И в тази връзка не можем да пропиляваме времето си и наистина трябва да е, изпълняваме обещанията. Комисията, съвета, държавите членки, всички европейски институции трябва да изиграят своята роля, за да се ускори намирането на решение на всички тези проблеми. По време на последното ни пленарно заседание в Страсбург приехме един документ – С огромно мнозинство беше прият този документ. В него призоваваме Европейската комисия да предприеме конкретни стъпки за разрешаването на проблема, свързан с разпределението на бежанци в рамките на Европейския съюз. Има споразумение съгласие от Европейския съвет, където държавите членки са задължени да изпълнят това решение. Настояваме комисията да се намеси, така че това споразумение се спазва и ако е необходимо да се заведат наказателни процедури срещу държави членки, които не спазват решенията, които са взети. в крайна сметка въжи принципа за съблюдаване на нормите, разписани в едно общо споразумение Принципите са ясни, има много голям брой бежанци, както в Гърция, така и в Италия, и това е тема, която трябва да бъде разгледана. Как трябва да се подходи към този въпрос е тема, която може да бъде обсъдена. А, вчера сте се срещнали с докладчика и докладчиците в Сянка, отговорни за реформата в дъблинската система, за разпределянето на бежанците в Европа. Трябва да има общи правила за това, което правим. И и тези правила трябва да се прилагат универсално навсякъде. В момента правилата не са хармонизирани както трябва. Мога да дам конкретен пример за това как трябва да се променят нещата. Преди няколко седмици Посетих два града на границата, които символизират диалога в Европа. Галиция и Северна Галиция. Това са два града, единия в Италия, другия в Словения и те поддържат диалог. Гориция, извинете, е града. Гориция и Северна Гориция поддържат диалог, защото трябва да се справят с общите си проблеми. В Гориция има търсещи убежище, които се надяват, че ще получат убежище в Италия, защото молбите им са били отхвърлени в Австрия и в Германия. Това се случва просто защото няма единни правила и единни списъци с правила. В някои държави в Европейския съюз някои страни се считат за риск е, небезопасни и рисковани, като например Афганистан, а други, в други като страни, които са безопасни. И на тази база е, се дава обежище на лица, които идват от е, страни, които не са безопасни, които не са сигурни. Същевременно обаче тук се стремим към една обща система за убежище с еднакви стандарти и правила. Ако това въжи и в Германия, трябва да въжи и в Италия, в Гърция, Люксембург, Малта и във всички страни. Защото в крайна сметка ще има хора, които ще търсят най-благоприятната система за а, осигуряването на обежище. И това ще подрие доверието към Европа, към европейските институции по отношение на оказването на закрила на тези, които трябва да получат закрила, защото те идват от места, от страни, в които има опасност за техния живот. В края на месеца ще се проведе заседание на Европейския съвет, а Европейския парламент организира конференция на високо равнище по темата миграция. Тази конференция ще се проведе на 21. Ще се опитаме да разгледаме въпроса за миграцията, включително от темата обежища и всички свързани аспекти. За да се опитаме да насърчим съвета през идните дни на 22 и на 23 да приеме решение насочени към бързото разрешаване на така очертаните проблеми няма да поканим само политици, но представители на неправителствени организации и всички, които участват в спасителните операции за а, мигранти в беж... а, на бежанци. Ще има представители на африканските страни. Тоест, това ще бъдат хора, които наистина могат заедно да работят, за да намерят решение на проблема. В самото начало казах, че парламентът работи върху приемането на приемането на предложението на комисар Мимица за инвестициите в Африка. Трябва наистина да следим случващото се в Африка, за да имаме една прогноза за едните 20 години. Трябва да учетем проблема свързан с промените в климата. Всяка година виждаме, че стотици хиляди хора трябва да напуснат местата, в които живеят поради климатичните промени. Дейностите на Боко Харам са пряко свързани с това. Отвличания, насилие между различните общности – трудности, свързани с живота в Нигер, в Конго, в Кот Дивуар, в Нигерия, в много страни. Не бива да пропускаме и Сомалия освен а, борбата, боричканията между различните групировки и а, неминуемото присъствие на тероризма, трябва да отчетем и глада, повсеместния глад, който убива много-много деца, които не могат да оцелеят в подобни условия. И председателят на Африканския съюз беше тук гост в парламента по време на пленарно заседание и той каза, ако загубим надежда, когато се загуби надеждата, хората просто напускат домовете си, жилищата си. Именно това наблюдаваме в Африка. Милиони хора просто губят надежда. И след като загубят надежда, голяма част от тях прекосяват пустинята в Либия, прекусяват Средиземно море и се насочват към северните части на света. Ако нямаме стратегия подкрепена с стабилни инвестиции от Европейския съюз, все повече хора ще загиват в пустините в Африка, в Средиземно море, все повече хора, които ще се стремят да достигнат Европа. Поканихме генералния секретар на ООН по тази тема. На следващата ни сесия президента на Кот Дивуар ще бъде наш гост. Така че Европейския парламент играе своята роля като поема отговорност по всички тези въпроси за гарантиране на живота на европейците, но и на хората от Африка. И бихме искали и Африка да допринесе в този процес. Ще продължим да работим в тази насока, защото смятаме, че трябва и е важно да имаме центрове за настаняване на хора на юг от Сахара, където е, има храна за мъжете, за жените, но и храна за децата. Трябва да има необходимите лекарствени средства, медицински центрове, хората трябва да бъдат защитени от каналджиите, от трафикантите от всички тези, които се възползват от тези хора и наистина са безкруполни в своите действия. Ето защо смятам, че Европейския съюз трябва да положи всички възможни усилия за осигуряване на сигурност и безопасност, така че хората настанени в лагерите не могат да живеят в безопасност. За да се постигне това са необходими инвестиции от милиони евро, но и трябва да си сътрудничим с Организацията на Обединените Обединените нации. Ето защо поканихме генералния, генералния секретар господин Гутиереш да изложи мнението си по тази тема. Той вече се включи в дискусията в Страсбург, разговаря и с ръководителите на политическите групи в Европейския парламент, за да представи плановете на ООН, какви са усилията, мерките, които се прилагат от страна на ООН и какво може да бъде сътрудничеството ни с ООН. Парламентът може да играе водеща роля за намиране на решение на тези проблеми от гледна точка на гражданите на Европейския съюз, но и от гледна точка на Африка, на африканците, които са принудени да напуснат домовете си, родините си, за да търсят по-добро бъдеще. Това този проблем не може да бъде решен само от едно действащо лице. Може да се намери общо решение в сътрудничество между Европейския съюз, Африканския съюз, а, и председателя на Африканския съюз по отношение на Либия се обърна към нас с молба да се поддържа един диалог за намиране на решение. Европейския съюз трябва да бъде единен. Не може да има различни направления в диалога с различни представители в Либия по едно и също време. Либия преминава през тежък период, няма стабилност в страната, но ние наистина трябва да е, имаме обединена позиция. Именно това иска да направи Европейския парламент, това е нашето намерение и това ще се опитам да направя и в моята позиция пред съвета. Когато излагам нашата позиция пред съвета, ще изложа нашата силна позиция на базата на това какво искаме да постигнем и с какво сме ангажирани. Трябва да посочим, че сме в една силна позиция. Нашата институция е пряко избираема от европейските граждани и ние ги представляваме пред държавите членки и пред Европейската комисия. Много неща се вършат в момента. Това е общата ни политика, която беше очертана и от докладчика вчера по различни аспекти и продължават дебатите по темата и тук. И нашето намерение е да продължим да работим. И а, когато подписвах документа в Рим, посочих, че Европейския парламент ще гарантира, че поетите ангажименти от европейските институции и от държавите членки наистина се изпълняват. Благодаря. А, ще имаме възможности за въпроси преди да си тръгне председателя. Нека ви припомня, че и вие сте поканени на тази конференция на високо равнище за беженците и мигрантите. Тези, които проявяват интерес, могат да се свържат с Масимо Фаруджа в края на този дебат. Заповядайте. Uh, uh, Невета Ут uh, от шведска медия, от вестник Автомнотет. Бих искала да ви помоля малко по-подробно да ни представите позицията си по отношение на Либия, комуникацията в този въпрос. Каква, какъв план предвиждате, е, какъв диалог предвиждате с е, колегите от Либия? We are working with the Работим с правителството в Триполи. Посрещнах новия лидер на кабинета на правителството в Триполи, тук в Брюксел. Има споразумение между Италия и Либия – подкрепено от Европейския съюз. за прекратяване, спиране на незаконната иммиграция. Има и инвестиции от страна на Италия и на Либия в подкрепа на това, за оказване на подкрепа на бреговата охрана в Либия но за съжаление ситуацията в Либия е изключително сложна. Има изключително много проблеми пред правителството в Триполи, но и в северните части в Тобрук. Както знаете, Либия не е една страна, има две отделни страни Триполитания и Чиринайка. Те са разделени. Кралят е Идрис през 1960 от Тобрук и Кадафи, лидерът на Зелената революция, е роден близо до Триполи. Първата атака срещу Кадафи беше нападение от Тиринайка. И, и има изключително много проблеми и на юг. Даеш, мюсюлманското братство и други. Ето защо ситуацията е сложна. Ето защо е важно да има а, един участник в дебата от наша страна, който да представи нашата позиция и да се бори за обединението на страната. Това е наистина много сложен въпрос, но наистина трябва да се справим. Трябва да работим с либийците за постигането на добри решения за нас, но и за хората, които идват от южните части на Африка. Втори въпрос. Ще позволите ли допълнителен въпрос? Как можете да вярвате, че този говорител, този представител ще се справи с тази ситуация от една наистина провалена страна като Либия. Трябва ни едно общо силно правителство и трябва да поддържаме комуникация с това правителство. Не е лесно, но трябва да го подкрепяме и на техническо ниво, трябва да работим и по отношение на политиката за сигурност. Трябва да подсилим армията, бреговата охрана, трябва да, да се установи демокрация. Не е лесно, но трябва да подсилим, да укрепим ситуацията. Решението не е никак лесно. Последен въпрос, заповядайте. Пало Кокорача от вестник в Италия. Споделянето на отговорности, това е наистина много важен е аспект в Дъблинския регламент. Но какво ще направите по този въпрос? Виктор Орбан говори по този въпрос. Как подхождате вие към този въпрос за санкциите? Аз настоявам за спазване на европейските правила. На ниво Европейски съвет има споразумение и ако не се съблюдава това споразумение, комисията трябва да започне наказателна процедура срещу всяка страна, която която нарушава подобни ангажименти. И това въжи за всяка една страна. защото смятам, че по този начин можем да намерим решение на проблема. Ако не се стигне до решение, може да се премине и към финансови санкции. И комисар Авромополос заяви, че комисията ще гарантира съблюдаване на поетите ангажименти и на подписаното споразумение. И има ясно разписан текст в тази насока. Това беше отразено и в италианската преса, и то доста ясно и красноречиво. Бихме искали да се спазва принципа на солидарност. А, вие като председател на Европейския парламент а, се срещнахте с представители на Комитета на регионите за да гарантирате, че работата след Брексит ще ангажира и а, Комитета на регионите. Но как гледате на предложението на Германия във връзка с регионалните финансови средства. Мерки, които могат да засегнат страни, които отказват да съблюдават принципа за разпределение на мигрантите. А, действително в парламента се обсъждат различни мерки, включително и наказателни процедури, което може да означава и налагането на финансови глоби и санкции. Но наистина трябва много внимателно да видим как те ще се прилагат. Идеята е да се уверим, че държавите, които не следват правилата, ще трябва да поемат своя ангажимент. Благодаря ви. Сигурен съм, че ще продължите с вашите дискусии с представителите на НПО-тата. Благодаря ви. Okay. Um, we, we, we, will, uh, we will now continue with the last 15... Така, продължаваме с последните 15 минути въпроси. Предлагам, приканвам представителите на неправителствата да, да дойдат на панела, на трибуната. Трябва да, да побързаме, защото и да бъдем много точни, защото превода ще, е, ще имаме превод само до 12.15. Okay. So, um, let's... Нека да продължим. Ще резюмираме а, сесията, която проведохме с нашите панали, пеналист, а, участници в панела. Слушахме, е, слушахме техния опит, тяхната гледна точка – това, което те искаха да споделят с тяхната работа, с бежанците, с мигрантите, с лицата търсещи обежища от различни места в Европа. Сега приемаме въпроси. Е, господина, който е седнал там и след това тази дама тук. Михал Муцек от Чешко право вестник. И искам да попитам господин Ласи за този проблем, който вие споменахте за финансовата помощ за беженците, че намалява 190 евро. Коя сума мислите би помогнала да се разреши проблема? Каква сума мислите, че безенците трябва да получат, за да останат в е, Латвия? И, другият проблем, който споменахте за латвийски език, може би Латвия да бъде по-скромна в е, езиковите си изисквания и да се позволи на бежанците също да учат, например, руски или друг език. Е, за средствата. Преди беше 256 е, евро. И това също беше е, много ниско според Върховния комисариат за бежанците, но тук не е въпрос за точната сума, а за всички други помощи, които предлагаме. Например, ако се предоставя жилище, тогава жилището не е задължително, тогава сумата не е задължително да е по-висока. Освен това, хората, които са получили е, статут на субсидиарна защита, те имат повече е, достъп е, и получават помощи, повече помощ от тези, които нямат такъв статут. Що се отнася до правилата за езиковия режим, не става въпрос просто за учене на друг език, а, просто а, намаляване на изискванията, които поставят работодателите и които са изисквания към хората, които започват да започнат работа. Например, хора, които ежедневно трябва да са с местни клиенти, тогава те трябва да имат а, добро ниво а, на латвийски. Това ниво много лесно може да се постигне, нивото А2. А, за няколко месеца обикновено, но всъщност те учат повече, за да постигнат този, това ниво. Също трябва да се предоставят по-интензивни езикови а, курсове, които започват още от началото при пристигането. Много благодаря. Вие също искахте да вземете думата. Нивото на социална защита трябва да бъде акво за всички. Да се въвеждат дискриминационни механизми в това отношение между местните и търсещите убежище и беженците не, няма да, да доведе до нищо би трябвало да такова ниво на защита трябва да отговори на две е, условия. Е, първо, да е, бъде базисно, е, основно правило, че всички живещи в е, Европейски съюз трябва да имат някакво ниво, което е над това на бедността и да имат някаква е, равностойна социална защита. Е, е, въпросът обаче е, е каква, е, е, каква е възможността на това лице да принася към фондовете за социална закрила. 56% би трябвало да бъде, а 40% от беженците не могат да го постигнат. Значи периодът, важно е да, този преходен период, в който те намират работа и започват да е, внасят, дават своят принос към е, социалните фондове, трябва да е максимално кратък. Е, много бързо да трябва да се задейства техния активен статус. и това е от ключово значение. Много благодаря. Следващия въпрос. Въпросът, въпросът ми е към който желая да отговори. Е, е, въпросът, е, проблемът в момента в Европа е да се прекрати вторичното движение на беженци. Вие реалистично погледнато, възможно ли е това? Аз мога да отговоря на този въпрос. Вторичното предвиждане е, е въпрос в балтийските държави, но ние не можем да задължим никой да остане при нас. Това няма да стане. освен ако не затворим границите в цяла Европа и наистина да принудим хората да останат. Но мисля, че никой не иска това да се случи е, оставането в границите на Европейския съюз означава уважение на човешките права и не можем да задължаваме хората да останат на едно или друго място. Ние трябва да им дадем възможности да останат, да създадем ситуация, както каза господин Верберен, да има начална точка, отправна точка, за която, на която те да се впрат и да станат пълноправни членове на нашето общество. Много страни нарочно не осигуряват възможности за вторично предвижване. Не можем да го спрем обаче така или иначе. И това е е свързано с принципите, по които работим ние и Европейския съюз. Много благодаря някой друг. Искате ли да отговорите? Има друг въпрос. И има други въпроси преди това. Последните два въпроса от вас. Аз съм Естер Санчес от Вестник Расон в Испания, по въпроса за беженците в вестниците в Испания много често говорят колко е трудно от административна и бюрократична гледна точка. Ако може да споделите накратко вашия опит с ежедневната битка и на европейско ниво, не трябва ли да се направи нищо, да се направи, за да се улесни бюрократичната тежест? Благодаря. Добре, нека да чуем и втория въпрос и тогава ще отговорим и на двата въпроса. Моят въпрос а, е а, към Анес, Агнес Ласе. А, вие казахте, че има страни, които насърчават вторичното предвижване. Имате ли предвид Латвия? И аз съм Сабин от Латвийския ежедневник. Не, мисля, че, не мисля, че това точно е намерението, но всъщност не мога да кажа, че и много от нашите ръководители са доволни. Повечето организации се опитват да помогнат на тези хора, на системите не разполагат с достатъчно, достатъчни възможности да се направи това. 30 секунди заключителни думи за, по въпроса за бюрокрацията и намаляване на бюрократичната тежест. Германия и бюрокрацията. Е, бюрокрацията е сложен проблем. Е, един формуляр води до поне три още. Е, имахме добър опит, така наречените партньорства. Е, назначаваме или възлагаме на даден доброволец, който да обяснява стъпка по стъпка как, как се попълва даден формуляр. Е, смятаме, че това е една ситуация, в която ще спечелят и двете страни. Е, други организации също започнаха да превреждат формулярите на различни езици, за да могат хората да ги попълват. обаче не зная как е, е, стоят нещата с формуляри за заемане на работа. Е, там вече има и европейски изисквания, но проблема с бюрокрацията в Германия, както казах, е адски сложен. Аз ще взема пример от начина по който се урежда правото на престой. Например, в Белгия, ако а, някой получи отказ, той трябва да а, подаде съответната жалба и а, ако съответната инстанция а, потвърди отказа, а, трябва да се оттегли този, тази молба, преди да вземе, се вземе съдебно решение, да се внесе нова молба което всъщност връща процедурата от нула и понякога тази процедура се повтаря 9-10 пъти, докато в крайна сметка съда вземе окончателно решение значи може да си представите колко струва това е, в административен е, план е, тая е въртележка. Така че нещата наистина са много сериозни. Господин Ковас, съвсем накратко. Нашият опит е, че действително бюрократията е проблем за хората, но не е задължително това да е трудно точно за бежанците и за иммигрантите, това е трудно за всички. Просто и освен това унгарската бюрокрация не е от най-лесните. Е, но е, когато говорим за мигрантите, ако идвате от страна, която е практически несъществуваща и там няма бюрократични процедури, то тогава е много трудно да свикнеш, че има крайни срокове, че има формуляри, които трябва да се попълват и има допълнителна бюрократична работа. А обаче, ако идвате от страна, където, е, например, бюрокрацията е много корумпирана, то тогава може да ви се стори, че унгарската бюрокрация е много а, а, така а, прия, приятелски ориентирана към вас. А, много често въпросът е непоз... в непознаване на административното функциониране на страната и на основните институции. Затова ние, например, трябва да информираме бежанците, че те имат а, същите права като унгарските граждани, че не трябва да се притесняват да, да, и а, това е по-скоро въпрос на информация и а, обмяна на информация. Благодаря. Да, имате думата. Участвах в, като първи оратор в панела. Искам да ви благодаря за частта, която ми предоставихте. След натрупания опит по целият въпрос, който е свързан с гостоприемството, и тук се включва а, приемане на бежанци и обединяване на семейства и разпределение на бежанци, ние мисля, че трябва незабавно да предадем информация на тези, които искат да иммигрират заради приятели. Всъщност не съществува точна и незабавно получена информация. И това зависи от правителствата и от ръководителите на Европейския съюз. Как може да се създаде един информационен стълб, ако това се случи, нещата ще функционират по-добре. Ще имаме по-добре резултати по теми като, например, обединение на семейства и получаване на убежище. Ежедневните проблеми са свързани е, с именно обединение на семейства, с несигурността, които тези хора чувстват. Чухме от всички оратори, че да споменават, че не е ясно понякога какво се случва в Германия, в Унгария, в Франция. Затова трябва да имаме една централизирана база данни в Европейския съюз, като там да се включи цялата необходима информация. Именно това трябва да направим. А е, за да можем да информираме хората какво трябва да направят, ако искат да получат статут на бежанци или какъвто и да е бил друг статут. Просто трябва да информираме хората. Информацията е решението на всичко. Просто да има база данни, където да се получава информация за всички страни. Много благодаря. Благодаря на всички за това, че отговорихте на въпросите. Благодаря, че а, участвахте в а, нашия семинар. Благодарим на преводачите. Имам някои съобщения преди да приключим. Снимки и видеа, както и а, звукови записи, ще бъдат изпратени по имейл днес след обед. Е, снимките могат да се свалят и могат да се използват. Единственото, което молим е да се спомене, че това са снимки от Европейския парламент. Журналистите, които са се регистрирали на аудиовизуалния сайт на парламента, е, ще получат съответно записите, които са изискани и ще ви изпратим линк към е, една анкета, която можете да попълните онлайн, защото искахме и да получим обратна връзка от вас за нашия е, семинар и съответно да допринесете с идеи за бъдещето, какво ви харесва и какво не ви харесва. И тези, които не са подписали присъствения лист днес, ето там Анне, моята колежка можете е, излизане да се подпишете. Много благодаря. Това е край на семинара. Благодаря ви.